Good morning, ladies and gentlemen. I open... Добро утро, дами и господа. Откривам сутрешното заседание на Комисията по регионално развитие. Започваме с дневния ред, който одобрихме вчера сутринта. И следващата точка за дневния ред е обсъждане на Европейския семестър за координация на економическите политики, изпълнение на приоритетите за 2016 година. Докладчик е, е Фернандо Руаш. И сега ще му дам думата да представи проекто доклада си. Е, поради различни процедури. Имате проект доклада единствено на английски език, затова предлагам измененията да се внасят по възможност на английски език и да бъдат изпратени в секретарията преди сряда 20 юли, 5 часа след обед, ако това е приемливо за вас. И така, ще гласуваме на 8 септември по проекто доклада, защото Комисията ЕКОН ще гласува проекто доклада на 11 октомври, е, на 11 октомври преди следващото ни заседание през октомври, затова ние трябва да го гласуваме през септември. За това Времето ни притиска и ви моля да предоставите е, измененията си на английски язик, тъй като проектът доклада е на английски, за да имаме достатъчно време да подготвим становището на комисията речи. Това са технически подробности, но са важни, тъй като засягат нашата работа. Сега, господин Руаш, имате думата. Благодаря, Госпожо председател, уважаеми колеги, първо искам да благодаря за направените пояснения във връзка с работата по това становище. Искам да посоча, че цялата година ще бъде свързана с ограничения във връзка с текстовете, поради което аз съм внесъл изменения, за да внеса допълнения в текста. Така че много ви моля да вземете предвид измененията в моя проект от доклад. Струва ми се, че е много важно за кохезионната политика да има добра кохерентност и е, добра е, последователност във връзка с европейския семестър, най-вече във връзка с специфичните за страните препоръки за еврозоната и за целия Европейски съюз. Трябва да се даде възможност за по-добра интеграция, взаимодействие между службите на комисията и засегнатите страни. Това засилва чувството за лична отговорност във връзка с тази политика и това е важно за по-нататъчната стабилизация на Съюза. Освен това е важно ние в Европа Имахме твърде малко инвестиции като обем, което за дългосрочното економическо развитие не е предимство. По тази причина смятам, че е необходимо на място да бъдат е, изпълнени възможно най-бързо съответните оперативни програми, също така и други инициативи и програми финансирани от Европейския съюз. В тази връзка искам да покажа колко важен е планът Юнкер и географският баланс при неговото прилагане. Трябва обаче да се вземат предвид е, е, допълняемостта и е, синергиите между различните европейски инструменти. Вчера след обед беше дискутирано по този въпрос. Това е единствено е, ефективният подход за да бъдат е, направени инвестиции в полза на европейските граждани и за осигуряване на ефективност на съответните проекти. Това предполага ние да имаме силни административни органи с необходимия административен капацитет. Трябва да се осигури е, мултилевел governance, управление на много нива и също така трябва да се осигури вертикален и хоризонтален капацитет на компетентните органи трябва да се подобрят е, правните разпоредби, които уреждат възлагането на обществени поръчки, което означава осигуряване на повече прозрачност и борба с корупцията. Освен това, трябва да се спазят условията на регионалната политика във връзка с е, общото управление. Това означава, спазване на правилата на европейския семестър и в дългосрочен план изпълнение на целите на Европа 2020. Бих искал да припомня член 174 от Лисабонския договор във връзка с економическата, социална и териториална кохезия. Посочва се, че прек това са преките цели на политиката на Европейския съюз, което означава, че е необходима солидарност между държавите членки и отделните региони. Всъщност това е единствено възможния подход. Трябва да има допълняемост между регионите и страните. Това не трябва да се прави и от гледна точка на чисто конюнктурни съображения или пък краткосрочни политически инициативи. По тази причина аз искам да посоча ясно, че Европейския фонд за структура и инвестиции, Европейския структурен и инвестиционен фонд трябва да бъде прилаган много внимателно и много пестеливо. Освен това, искам да посоча, че социоекономическата ситуация в съответните държави членки трябва да бъде взета предвид. Също така най-вече местните инвестиции трябва да бъдат засилени за да може да се отговори на потребностите на малките и средни предприятия с цел осигуряване на растеж и заетост. В рамките на економическото управление 2016 година е необходимо да бъдат е, прилагани съответните разпоредби в е, Испания и Португалия и комисията сега взе отношение по този въпрос – беше, Струва ми се, че е политически неоправдано предложението на Комисията за санкции. Аз познавам много добре ситуацията в Португалия. Струва ми се, че е, е несправедливо да се прилагат санкции, защото по този начин страната ще бъде наказана, но тя междувременно предприе много големи усилия. Страната, гражданите, предприятията в Португалия е, ще пострадат. В Португалия бяха намалени пенсиите, бяха увеличени данъците, бяха съкратени също в голяма степен публичните разходи. Ние минахме през един труден период на адаптация и това означава, че сега към нас трябва да се прояви повече разбиране. Струва ни се, че това е несправедливо. Възможното прилагане на санкции няма да има и економически смисъл. Уважаеми колеги, искам да посоча, кажа, че е съвсем очевидно, че аз е, тук е, няма смисъл да посочвам по-точни аргументи. Всичко е ясно. Трябва да бъдат насърчавани инвестициите, заедостта, укрепването на производствените структури. Защо трябва да прилагаме санкции? За 2016 година не са ни необходими санкции, а насърчаване на инвестициите. Необходимо е изпълнение на вече приятите проекти и изпълнение на а, общите концепции за насърчаване. Аз мисля, че този процес като цяло е политически несъразмерен и е, неоправдан, най-вече предвид обстоятелствата, в които живеем. Нестабилност в Европа след Брексита. Виждате, има нова ситуация, нови дадености, възникват нови партии и също така са променени е, условията за мнозинство е, в е, парламентите предвид тези нови европейски партии. Съществува и опасност от нови референдуми за оставането в Европейския съюз. Това също трябва да се вземе предвид. Трябва да се вземе предвид също, че бюджетната политика на Португалия до края на миналата година също трябва да се вземе предвид, така че аз очаквам повече прозрачност и благоприятна рамка за инвестиции. За това аз приветствам, че различните държави и членки успяха да а, приложат в оперативните програми специфичните за тях препоръки. Израз на това са конкретните е, инвестиционни програми. Също така бяха спазени изискванията за контрол екс анте последващ контрол. Важно е, е структурния инвестиционен фонд е, да допринесе за реформи и за економическите усилия, които полагат различните държави членки. Економика и е, траен растеж, те трябва да бъдат насърчавани. Ние трябва да вземем предвид в частност регионите, които бяха в особено тежка изходна ситуация. На тях трябва да се обърне особено внимание. Още веднъж искам да посоча, че трябва да се насърчат програмите за адаптиране на структурите, но още веднъж посочвам, че това трябва да бъде факултативно, това са допълнителни програми. Комисията в случая е включила инициатива в кохезионната програма, но е, според нас тук не трябва да се създава прецедент. Uh, Сега предлагам да се съсредоточим върху становището и за това ще дам думата на докладчиците в сянка. На първо място господин Ниелсън. Так så mycket, ordförande. Och tack eh, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за изготвения проект от доклад. По мое мнение, това е една добра изходна точка за нас, за да се споразумеем за това становище, най-вече точки 2 и 5 в предложението на докладчика отразяват е, най-добре нашите идеи. Всъщност това се базира на проблема за доверието, който съществува сега в Европа. Вчера по време на дискусията казах, че е изключително важно да спечелим отново доверието на европейските граждани, поради което трябва да се действа на местно равнище в общините, в градовете, в регионите, така че това са много важни точки и след това тази програма за реформи, добре е, че това се споменава, може би бихме могли да задълбочим повече този аспект, за да можем да се учим един от друг, да използваме примери от добрата практика на други региони. Аз мисля, че от това всички могат да спечелят до сега това не е достатъчно развито. Когато в Швеция проучвахме този въпрос, видяхме практиката в Шотландия и Уелс и научихме много неща, така че е добре да се запознаваме с такива практики на място. Според мен обаче тук липсва една точка, която е много важна, а именно, че по време на този период на планиране – трябва да се изтъкне значението на социалната економика за местното развитие, защото социалната економика, която ние дефинираме е, с е, е, кооперативи, съюзи и така нататък, кооперации, съюзи, тя трябва да е насочена към мобилизиране на хората. И ако с а, представители на местно ниво се проведат разговори, аз съм водил такива с представители на Испания, а, Италия, Португалия, а, те всички казват, че е важно точно това да се вземе предвид в а, програмата. Съветът на 7 декември прие заключения за използване на социалната економика за растеж и заетост и тогава 28 страни постигнаха единодушие, което доведе до там, че комисията създаде експертна група, която след това разработи план за действие за социалната економика и го включи в работната програма за 2017 година, поради което ние също трябва да включим тази тема, за да покажем, че ние е, също сме е, съгласни по тази тема, по която работят съвета и комисията. Затова предлагам това да се включи в е, становището. Благодаря. Господин Руе, следващи докладчик в сянка. Much, Благодаря, госпожо председател. Проектът доклада на докладчика е добре балансиран и очертава основните въпроси от важност за ЕКР, тук говоря от името на цялата политическа група, а не от името на конкретни делегации. И искам да очертая два елемента в доклада по-конкретно. Общите разпоредби са приемани в предходни законодателни актове и израза мерки, свързани с солидно економическо управление, е най-противоречив за държавите членки в еврозоната. Блазнащо е да навлезем в дебат за санкции срещу Испания и Португалия, както и тяхната връзка с Обединеното кралство. Но мисля, че не е удачно да го правим тук на последното заседание преди лятната вакансия. Ето защо няма да навлизам в тази тема. Аз ще се съсредоточа върху конкретния е, проект доклад. Както и господин Руаш, искаме комисията да прилага тези разпоредби само като последна резерва. Така че тук е, е по-добре език, е, текста да бъде ще прилага пропорционално и по балансиран начин. Във връзка с това, прилагането на макроекономически условия трябва да става по прозрачен начин и също така да е в съответствие с целите на политиката по сближаване за регионите. Тук трябва да подчертаем, че понякога е необходимо да има условности и това е от полза параграфа за програмата за подкрепа на структурните реформи, трябва да кажа, че групата на ЕКР подкрепя създаването на тази програма, която използва неизползвани средства от техническото подпомагане, т.е. тук се използват съществуващи средства. Ние приемаме е, елемента на докладчика, свързан с кохезионната политика, и мисля, че е добре да се подчертае факта, че е, е по-ефективно да се използват неизползвани или нецеленасочени средства. Също така, искаме да навлезем по-подробно в ролята на тази програма. Надяваме се, че ще можем да разгледаме по-подробно тази тема в комисията в следващите месеци. Така че според мен по-ефективното използване на съществуващите средства, както и упростяването и намаляването на административната тежест трябва да се превърне в новия стандарт по отношение на финансиране на съществуващи действия на Европейския съюз. Като цяло проектът на текст ни удовлетворява, но ЕКР сигурно ще внесе някои по-маловажни изменения в хода на времето. Благодаря. Председателката благодаря. За АЛДЕ, аз съм докладчик в Сянка, за това ще представям становището на групата и ще преминем на български език. Искала да благодаря на господин Руас за изготвеното становище и да отбележа, че специфичните за всяка държава препоръки показват, че съществуват съществени разлики между държавите членки и следователно те следва да продължават да отдават приоритет на структурните реформи – които ще засилят економическото възстановяване и ръста на инвестициите. В този смисъл считам, че програмата за подкрепа на структурните реформи може да допринесе за това. Бих искала да изтъкна необходимостта от ускоряване темпа на изпълнение на програмите в европейските структурни инвестиционни фондове, осигуряването на съответните бюджетни кредити за плащане от страна на комисията. В период на ограничен бюджетен ресурс и все още нисък темп на растеж на економиката на Европейския съюз е изключително важно постигането на максимална допълняемост и синергия между европейските структурни инвестиционни фондове и останалите финансови инструменти на Европейския съюз, както и ЕФСИ и частните финансови инструменти.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 и повиши добавената стойност от финансиране на Европейския съюз за постигане на целите на стратегията, която има индиректна връзка с процесите на европейския семестър. Считам, че е на лице спешна нужда от фокусиране върху подобряване на инвестиционната среда в държавите членки. В тази връзка специфичните препоръки, заедно с предварителните условия в рамките на политиката на сближаване – могат да играят ключова роля, тъй като те имат важни политически ефекти като цяло върху инвестиционната среда. Комисията и държавите членки, според мен, следва да гарантират, че финансирането от Европейския съюз се прилага в пълния си потенциал и по най-ефективен и ефикасен начин. В заключение бих искала да добавя, че е необходимо да се положат усилия от страна и на комисията и на държавите членки – за подходяща комбинация от политики и допълване на финансовите инструменти в постигане на кохезия и ускоряване на економическия растеж. В този дух ще бъдат и предложенията ми за допълнение по становището. Благодаря ви. Now we continue with our next shadow rapporteur, Miss Michel. Госпожа Мишел, следващата докладчица в сянка. Благодаря. И преди всичко искам да изкажа благодарност за докладчика за изготвени от него доклад. Искам първо да посоча, че едва ли е изненадващо, тъй като ние многократно сме подчертавали това, че сме съгласни с... не сме съвсем съгласни с основната идея в становището, защото ние като политическа група наблюдаваме с голяма загриженост е, увеличаващото се обвързване на кохезионната политика с економическото управление и е, това се посочва в специфичните за страните е, препоръки от комисията. Аз мисля, че тук трябва отново да се припомнят целите на кохезионната политика. Кохезионната политика трябва да се грижи за изравняване на социалните и економически е, различия между регионите и регионите много често не могат да е, участват с определящ глас в структурната реформа, която им се налага от националните правителства, защото тук става дума за препоръки към държавите членки и регионите, въпреки това отговарят на практика за изпълнението на тези инициативи. Естествено, има специфични за страните препоръки, които са съвсем уместни. Това изобщо не отричам. Но а, ние не смятаме, че това трябва да се прави цялостно, паушално. А, не искам, например, да попадат а, намаленията на пенсиите под а, заглавието а, стимули за кохезионна политика. Между другото, смятам, че докладчикът до някъде си противоречи. Той иска със своето становище от една страна да усили кохезионната политика и да обвърже в по-голяма степен с европейския семестър. Същевременно обаче той се оплаква от санкциите срещу Португалия. Аз мисля, че точно по тази причина ние сме против подчиняването на кохезионната политика, абсолютното и подчиняване на економическото управление, Economic Governance. И е, накрая ние не сме съгласни изцяло с предложението новата програма за подкрепа на структурните реформи да бъде предвидена, защото е, според нас финансирането от кохезионните фондове не трябва да бъде изключение. Изобщо тук не трябва да имаме финансиране от средства по кохезионния фонд. Благодаря, ние ще внесем съответни изменения. Благодаря. Господин Роп е следващия докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Раус за добре изработеното проекто становище. Както изглежда, координирането на европейската економическа политика е изправено пред сериозни предизвикателства и комисията си дава сметка за това. Прогнозите, за които бяха изработени през зимата на 2013 година, не се оправдаха. Също така е, не е особено благоприятна е тенденцията в заетостта. Тъй, че економическите параметри е, навяват тъга, ако мога така да се изразя. А комисията задейства е, производството за прекомерен бюджетен дефицит срещу Португалия и Испания. Аз не съм особено убеден, че това би помогнало на тези страни като фактически би блокирало е, финансово-економическите им възможности. Това би трябвало да се включи в е, проектостановището. Ние, зелените, е, винаги сме били скептично настроени към прилагането на тази процедура за превишаване на бюджетния дефицит и а, подкрепяме призив към комисията да преустанови прилагането на тази процедура за трите заинтересовани страни. Що се отнася до страновите препоръки, ние смятаме, че техният брой следва да бъде намален. Макар и комисията да е водена от добрата си воля и е, да основава препоръките си на експертни становища. Но прекомерният брой странови препоръки затруднява изпълнението. Механизмът на координация на европейската економическа политика проявява и други недостатъци. Изпълняваме стратегията 2020 със съответните цели, но в същото време констатираме растеж на бедността, нови работни места не се създават достатъчно бързо и аз мятам, че докладът не отдава необходимото значение на външни фактори, като например руската криза или световната криза в областта на млякото и млечните произведения световната конъюнктура има значимо въздействие върху економическото състояние на някои от държавите членки. И аз бих искал да подкрепя скептичното отношение на докладчика към обвръзката между имиграцията и проблемите за безработицата от страната, която, от която съм, мнозина търсят препитание в чужбина и разбира се, миграционните потоци биха могли да имат краткосрочно положително въздействие, но не и дългосрочно такова. Обезлюдяват населените места у нас, например, като една отрицателна последица. И съответно, ние трябва да, да, да благоприятстваме оставането на а, хората по страните им. Не виждам госпожа Бенато, няма очевидно кой да вземе думата от нейно име. Господин Брас също не е тук. Госпожа Бресо, имате думата. Благодаря, госпожо председател. искам още веднъж да изложа някои виждания по темата, която се разглежда в този документ. Ние всъщност имаме две политически сфери на дейност в рамките на Европейския съюз. Първо, политиката преди структурните фондове и след това структурните фондове, с които трябва да се постигне конвергенция между економиките на държавите членки. Тук трябва да се действа на микроекономическо равнище в сфери, които изискват модернизиране инвестиции. Освен това, ние имаме фонда за развитие на селските райони, ЕЛЕР и общата политика в другите е, економически отрасли действа структурните фондове, те са представени на трудовия пазар, ние можем да изпълняваме социалните политики с Европейския социален фонд. Тук става дума за дългосрочни измерения и не случайно там периодите на планиране са толкова дълги. Трябва да се установи къде има необходимост от инвестиции и къде има възможност от е, подобрения за отделните браншове. Е, както казах, е, тук е важна микроекономическата микроекономическия аспект и тук трябва вече да се осигури добро управление на економическите системи. Ние претърпяхме криза, това доведе до политика, която наистина мисли само от година за година. Не случайно ние говорим за европейски семестър. И много хора смятат този подход за неправилен. Също и авторът на становището. Тук със сигурност са допуснати много грешки, но има и правилни подходи Навлиза се в макроекономическото равнище и се оказва въздействие върху факторите на конкуренция за дадена економика, например пазар на труда, системи за социално осигуряване, но всъщност е, тук не става дума за отделните отрасли и необходимостта от инвестиции там Става дума за общата економическа и политическа рамка за условията в държавите членки. Това са, разбира се, различни подходи. Има хоризонтални връзки, защото нещата са обвързани помежду си. Макроекономическото развитие предполага развитие на отделните отрасли и извършване на инвестиции, но европейския семестър всъщност залага на нещо друго. Става дума за координиране на економическите политики в държавите членки, също така и на бюджетните политики. Трябва обаче да се установи кои отрасли или по-точно кои производствени фактори изискват реформи. Много често се прави опит да се използват структурните фондове за подобряване на макроекономическите резултати в европейския семестър. Според мен това е отрицателно за структурните фондове, защото се губи чувството за ефективност. Казва се, че структурните фондове не водят до нищо. Всъщност това не е свързано с макроекономическите фактори. Структурните фондове като цяло имаха относително добър успех е, когато економиките добре функционираха в Европейския съюз. Тук става дума за конвергенция. Европейската економика за да може да се развива добре и изисква други инструменти, като например плана Юнкер. Естествено, може да се постигне успех с инструментите на конвергенция, но сега политиката на сближаване и политиката на конвергенция и политиката на а, конкуренция да се сведат до регионално равнище, за да се действа в европейския семестър, не отговаря на истинската цел. И е, става дума за смесване в случая на различни нива, което според мен е много голяма грешка. Ако държавите членки не е, действат така, както са се задължили, е, това би било отрицателно за регионите и териториите, които няма как да изпълнят своите задачи. Всъщност е, програмата беше приета и е, резултатите трябва да се измерват по тази програма, а не по економическата политика на съответната държава и макроекономическите фактори, които са свързани с други политически нива. Е, председателката посочи, че е, има задълбочена дискусия за преработка на програмата по европейския семестър. Макроекономическата стратегия на Европейския съюз предвижда кодекс за конвергенция. Това е нещо друго различно от отделни е, изисквания, които просто се налагат. Това би било един гъвкав инструмент. Мисля, че е, подобен подход има по добра практическа стойност. Така че е, искам да помоля докладчика, е, а и ще внеса такива изменения, да се отрази е, това, той да припомни е, за тези неща, ако сега той протестира срещу изискванията наложени на определени държави членки на макроекономическо равнище, той ще трябва да посочи дали тези изисквания са справедливи или не. Това винаги е била позиция на нашата комисия. Ние имаме макроекономическа кондиционалност и това го отхвърлихме. Отхвърлихме, защото тук се във... две политики и се подкопава истинския смисъл на регионалната политика в тази комисия. Има ли други е, желаящи да коментират? Господин Ван Мистрал. Благодаря, господин председател. Влязох малко Госпожо председател, влязах малко по-късно в залата, защото трябваше да присъствам на заседанието на комисията ИНТЕ. Та, а, мисля си как можем да решим този въпрос. И е, колегата, който говори преди мен, беше изключително ясен, защото няма връзка между тези две области. Следователно, трудно е да разберем, да разберем работата, която е свършена до тук. Разбира се, има отделни взаимоотношения и разбира се, е, ще има макроекономически ефект, защото това е система, която достига прякото до държавите членки. Младите хора, които завършват висше образование, след това имат много малко избор за това с какво да се занимават след това, защото в техния регион работните места са малко. Това, разбира се, ще се отрази и на политиката за образование но може би се и дължи на това, че образователната система не е съобразена спрямо личните работните места. Така че тук можем да направим редица препоръки, за да се адаптира ситуацията и е, това се отразява и на нашата ефикасност. Да, това, което се, се опитвам да кажа е, че разбира се, нещата са свързани и това се и, и е, основните фондове, които можем да е, приложим, имат важно въздействие. И независимо от това, което смятате за доклада, конкретните препоръки влияят върху нашите политики. Не можем да кажем, че двете неща са напълно отделни едно от друго. И е, тук съм съгласен с е, становището на докладчика, защото това, което трябва да разберем е как се осъществяват тези взаимовръзки. трябва да видим как нашите политики могат да имат мотивиращ ефект и как да разходваме средствата по най-целесообразния начин. Разбира се, политиците могат да се съберат, да говорят, да споделят информация, за да са сигурни, че подхода на всички е съгласуван. И за това е важно да имаме цели на по-високо ниво, към които всички ние се стремим. Важно е да говорим за обща економическа политика, защото ако говорим само за кондиционалност, за условност, тук важно е правилното изпълнение. И ако разгледаме проекто доклада, ще видим, че за всяка страна има различни препоръки, някои са изключително широки. Така че това, което искам да кажа е, че ние всички сме в една лодка, не сме в две отделни лодки. Вчера същото бе казано в прав текст. Не искаме да ограничаваме политическите области, просто защото има различни области на политики. Трябва да работим по този въпрос. Благодаря, госпожо Крал, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също трябва да се извиня, че дойдох малко по-късно, но искам да изкажа изключителна благодарност на докладчика е, за това, че той е спо споменал в своето становище тази нова програма. Аз смятам, че е, това е много важно в дискусията у мен се създаде впечатление, че някои колеги са убедени, че средства от кохезионната политика е, ще се използват за макроекономически проекти в държавите членки. Аз искам съвсем ясно да посоча, че това не е така. Комисията в е, преговорите по новия период е, успех, постигна успех по това, че ще се предостави по-голяма сума за техническа помощ и част, само част от тези средства трябва да се предоставят за този нов инструмент, където всъщност се оказва техническа помощ. Е, предоставят се експерти на доброволна основа, всичко съгласувано с държавите членки. Е, предоставят се, както казах, такива експерти, които биха могли да съдействат за изпълнението на определени предложения за реформи, като разбира се се вземе предвид е, спецификата на отделните страни. Благодаря. Аз е, мисля, че е, това е изключително важно указание, така че аз съм много благодарна на докладчика, че показва ясно, че не става дума за автоматично удължаване, а е, че вече нещо е на лице и че трябва да се следи да няма прецеденти. Смятам, че е много важно, че това се изяснява още веднъж това становище. Благодаря. Благодаря. Има ли други изказвания от колегите? Не. Имаме гости от Европейската комисия, от Генералния секретарят, е, Генерална дирекция е, економика и финанси, Генерална дирекция регионално развитие. Кой желая да вземе думата? Или всички, ако желаете. Еквин? Економика и финанси? Не. Кой ще вземе думата? Е, аз мога. Аз мога от, е, от Реджио. Ам, доста съображения е, бяха е, развити тук от изказалите се относно страновите препоръки и санкциите. Не знам кой от вас присъства вчера на размяната на мнение с комисара по кохезионната политика, но две неща трябва да се имат предвид. Всички държави членки след, следва да са стабилни макроекономически, така че капиталовложенията да дадат очаквания резултат. И, и това е аспект от е, реформата на кохезионната политика. Въвеждането на предварителни условия, предпоставки за капиталовложение в държавите членки. Тук не говорим просто за инвестиционна кохезионна политика, а и за политика на развитие. Това е едно. Второто, което е особено важно, що се отнася до санкциите – не става дума за санкциите във връзка с макроекономическите параметри, само що се отнася до кохезионната политика. Та, е, говорим за санкции по ангажименти за 2017 година. Не става дума за плащания. А ангажиментите е, от 14, 15 и 16, на е, 50% е, от тях вече се разходват. По тях трябва да се работи. И имайки предвид, че изпълнението по някои оперативни програми изостава, както бе много красноречиво констатирано вчера, е, то ще трябва да осигурим всяка възможност на личните средства да постигнат максимално ефективен резултат. Да, изоставане има. Причината, по която е, плащанията са на днешното си равнище, е, че ангажиментите за трите години вече са направени и е, санкциите не засягат плащанията, а само ангажиментите и до само ангажиментите за 2017 година. Това трябва да се има предвид. И, и, и разбира се, да се има предвид днешната обстановка в Европа в която а, хората трябва да бъдат мотивирани, за да подкрепят европейския проект. Благодаря. Господин Роз, бихте ли желал да реагирате? Искам да взема съвсем накратко отношение по проведената дискусия. Първо искам да посоча това оказване на санкциите. Искам да го поясня още веднъж. Това не е част от становището, обаче беше наистина един протестен вик, защото ние сме предприели колективни усилия само с 0,2% сме превишили изискването за бюджетен дефицит и е, всъщност е, някой бива наказан, въпреки че се движи по правилния път. За това аз е, съм е, оказал на тези санкции срещу Португалия, които за мен са контрапродуктивни. Ако някой след провал тръгне по правилния път, очертан от комисията, аз мисля, че той по-скоро трябва да бъде похвален. Благодаря на колегите за направените от тях предложения и е, коментари, които ще взема предвид. Сега не искам да се спирам на отделните коментари. Ще ги взема предвид като цяло, но искам още веднъж да насоча вниманието към социалната економика. Предложението, което беше направено тук, да се обърне повече внимание на мнението на регионите. Това а, за мен е положително, защото 24 години съм бил кмет и председател на а, Общинския съюз в моята страна, поради което наистина съм благодарен за това оказване на органите на местната и регионалната власт. За регионите структурната политика е от решаващо значение. В случая с Португалия по този начин бяха намалени последиците от кризата – това не съм включил в становището, предвид е, изискванията за е, обхват на становището, но ще взема предвид този аспект при измененията. Естествено, аз ще проуча положително вашите предложения за изменение и се надявам, че ще имаме положителни резултати в обсъжданията с докладчиците в Сянка. Искам да използвам възможността да пожелая на колегите приятна лятна почивка. Благодаря. Благодаря. Цялото днешно заседание ще мине под над слова на добрите благопожелания. Депутатите обменят думи с председателката извън микрофона. Можем, казва председателката. Така, да продължим нататък. Следваща точка от дневния ред. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година. Всички раздели. Водеща комисия е бюджетната. Наш докладчик е господин Вон. Господин Вон ще ни представи проектостановището си. Предлагам да определим крайен срок за изменение и допълнение петък, 22 юли по обед, след което да гласуваме доклада на 8 септември, тъй като бюджетната комисия ще гласува на 11 октомври. Е, тоест, е, октомврийското ни заседание е след заседанието на бюджетната комисия и следователно нямаме друг избор, както и за предходното становище. Имайки предвид е, доста краткия процедурен срок, становището няма да бъде разпространено в системата, така че моля ви да внесете измененията и допълненията за предпочитане на английски язик – като ги изпратите по електронната почта на секретарята на комисията. Така ще поспестим а, малко време и ще работим главно на английски. Господин Вон, благодаря, госпожо председател. Приветствам факта, че комисията вече е готова с от бюджета си. Малко по-късно тази година от обичайното, не знам защо, по какви причини но съм удовлетворен от това, че най-сетне го получих. Колегите от нашата комисия добре знаят, че една трета от бюджета на Европейския съюз се насочва към кохезионната политика. Освен това знаем колко важен инвестиционен инструмент е кохезионната политика навсякъде в Европейския съюз. А в някои държави членки, можем да кажем, е главният инвестиционен инструмент. Така че бюджетът за нас е тема важна Що се отнася до проекта бюджета за 2017 година, аз вече съм изразявал загрижеността си за това, че, е, за това, че намаляват а, разплащателните а, ангажименти с 37 и повече милиарда евро. А, а, по, това по, по едно Б, всъщност. Значи по едно Б комисията предлага огромно съкръщение за 2017 година. И главната ми тревога в тази връзка е, че след бавното започване на изпълнението на оперативните програми в Европейския съюз, следващата 2017 година е последната възможност да се навакса. И ако разбира се бюджетът не разполага с средства за финансиране на поетите ангажименти, ще се стигне до просрочване на плащанията на бенефициерите. Но колегите, които бяха е, тук вчера, е, сигурно са чули, че според генералния директор проблемът не бил чак такъв, защото съкрещенията се основават на поступила информация от държавите членки за темпа на освояване на средствата е, поради което и комисията предлага това съкръщение от 23,5%. Полезно би било обаче нашата комисия да получи разшифровка някакъв анализ на е, потребностите на държавите членки, да сами да е, си направим извода дали такова съкръщение е уместно. Освен това, комисията ни би следвало да настоява съветът да не прави допълнителни съкръщения от този бюджетен ред. Доколкото разбирам, вчера на заседанието на координаторите е направено предложение за изменение и допълнение за отказ от всякакви съкръщения, предлагани от съвета. И аз се надявам колегите да приемат това предложение. Госпожо председател, няма да ви допадне срокът. Наистина много е, много е съкратен, но се надявам колегите да се запознаят още днес с проекта доклада и да изпратят своите допълнения до крайния срок. Благодаря ви. Сега ще дам възможност на докладчиците. Всяка госпожа Пираки има думата. Благодаря ви, госпожа председател. Бих искала да поздравя нашия докладчик за извършената работа и за това, че назовава нещата с имената им. За мен това е особено важно. Имам само две бележки по доклада. Първо, Очевидно е, че е, проблемът за неразплатените разходи е, ще ни преследва. И тази година, и така нататък. Е, миналата година господин Вон бе докладчик по становище също на бюджетната комисия и проблемът бе същият. Изглежда, той е структурен. <laughs> Проблемът за структурните фондове. И е, трябва да бъдем особено загрижени за това и да призовем комисията да внесе ефикасно решение. Висшите учебни заведения, малки и средни предприятия, местните и областните администрации отчаяно се нуждаят от европейско финансиране и не могат да а, е, а, е, си позволят а, е, това изоставане на плащанията. На второ място опростяването. Да, опростяването е необходимо. Да, бенефициерите се нуждаят от него, обаче трябва да се направи нещо, вместо тук а, просто да се задъхваме, да се удавяме в бумащина, е, тук е, в е, комисията без особен законодателен ефект. И отново в тази връзка поздравявам колегата Вон за прагматичния подход, който е възприел. Благодаря госпожа Томашич, докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. Приветстваме становището, както и усилията на комисията да разработи е, стратегия за европейски бюджет, насочен към резултатите. Поради което призоваваме комисията да работи все така за опростяване на процедурата на финансиране, особено за проектите, финансирани от е, европейския бюджет. Съгласна съм, че предвидените е, кредити не са достатъчни за предвидените плащания по едно Б Подчертавам необходимостта от наличието на надежни прогнози за приходите, така че държавите членки да могат своевременно да разчетат вноските си към европейския бюджет. Бих искала също така да насоча вниманието ви към растящото несъответствие по бюджета за 2017 година, раздел 1б, между ангажименти и плащания темпа на е, освояване на европейските структурни и инвестиционни фондове се очаква да нараснат през 2017 година и следователно са необходими достатъчно бюджетни е, средства е, за посрещане на тези нужди. Аз съм сериозно загрижена, че това несъответствие, което е предвидено по-настоящем, ще доведе до натрупване на сериозен обем неразплатени разходи, особено през втората половина на финансовата година. Благодаря. Благодаря. Аз съм следващия докладчик Сянка от името на либералите, така че ще представя своето становище от името на АЛДЕ на български язик. Да благодаря на нашия докладчик за прагматичния и ефективен подход при подготовката на становището но искам да изразя и с голямата си загриженост, че средствата предвидени в бюджета за кохезионна политика са значително намалени, намалени с 23,5%, както отбеляза и докладчика, в сравнение с 2016 година. Имайки предвид изключително ниската степен на изпълнение на програмите от кохезионната политика към момента, Очакваме през следващата година изпълнението на европейските структурни инвестиционни фондове да достигне оптимален ритъм и същевременно ще е на лице висок ръст от недостатъчни бюджетни кредити за плащания, с които да се отговори на повишеното равнище на освояване. В тази връзка предлагам да се гарантират подходящи бюджетни кредити за поети задължения, commitment appropriations – и особено бюджетни кредити за плащания в бюджета за 2017 година, за да не се допуска натрупване на неизпълнени искания за плащания. Още веднъж подчертавам важността на достатъчното финансиране и доброто бюджетно управление на програмите, които имат за цел създаване на растеж и работни места – Евентуално неизпълнение на предвидените резултати и цели по програмите ще постави под риск изпълнението на целите на кохезионната политика по отношение на стратегия Европа 2020, което ще компрометира политиката като цяло. Постигането на поетите в рамките на стратегията ангажименти е изключително важно, за да се спечели пълна подкрепа на гражданите по отношение на Европейския съюз и неговите политики. Комисията и управляващите органи в държавите членки следва да подлагат на междинни оценки програмите в изпълнение и ако са неефективни, те следва да се приспособяват така, че да бъдат насочени към по-ефикасно и ефективно управление на средствата и към постигане на заложените в тях цели и резултати. По отношение адресирането на възникналите предизвикателства, Комисията следва да работи активно с държавите членки – при искане от тяхна страна за извършване на промени в оперативните програми с оглед осигуряване на по-добро взаимодействие между европейските структурни и инвестиционни фондове и овладяване на вътрешните предизвикателства, свързани с кризата с бежанците и сигурността. Необходимо е комисията да насърчи и улесни взаимодействията и допълняемостта между различните фондове на Европейския съюз, включително ЕФСИ – както и да установи система за проследяване и идентифициране на възможни случаи на комбинирано финансиране. Важно е държавите членки да използват оптимално финансовите ресурс, ресурси, лични по линия и на FC и на структурните фондове, и гъвкаво да се, да, се, да се умяват да комбинират грантово финансиране с частни финансови инструменти, което ще мултиплифицира ефекта на бюджета. Thank you very much uh, for your attention, and uh, I do not see other uh, shadow rapporteurs in, the room. благодаря ви. Не виждам други желаещи. А, да, господин Ропе, от името на госпожа Вана желаете да вземете думата. Добре. Благодаря, госпожо председател. Наистина изказвам се от името на Моника Вана, която се извинява за това, че е възпрепятствана да участва в днешното заседание и благодари на докладчика за е добре извършената работа, като има и редица предложения. В проекта се говори за необходимостта от по-нататъчно упростяване на реда, по който се освояват европейските средства, специално що се отнася до стратегията 2020 Подобно упростяване ще способства за изпълнението на стратегията. Становището, което разглеждаме, подчертава значимостта на кохезионната политика и точно формулира проблемите за просрочените плащания. Ние подкрепяме това. И аз бих искал да кажа, че националните пакети, финансови пакети, които се коригират по последни статистически данни, биха били подходящи за страдащите от финансови затруднения страни, като Гърция, Португалия и Кипър. Това би било проява на солидарност от страна на други страни, като Чешката република, Швеция, Литва, Харватия. Би следвало да изискваме също насочването на допълнителна подкрепа в направления, които добавят стойност, както се казва. Младежка безработица, бежански е, проблем, е, устойчиво развитие. Бихме искали по-активно да се работи в кохезионната политика по изменението на климата. 20% са заделени сега, но според нас този задел е доста скромен. Предвид поетите от Съюза ангажименти в Париж миналата година на конференцията на страните 21. Обръщам вниманието ви на необходимостта също така от е, е, включването на въпросите за равенството на половете във всички направление и поднаправление на политиката. Благодаря ви е, и е, нашата съдокладчица се ангажира да подкрепи е, докладчика в по-нататъчната му работа. Господин Валниста. Благодаря. Благодаря за щателно изработения текст на становището. и а, което съответства, прочем, на духа на резолюцията, прията от парламента за многогодишната финансова рамка. Не би следвало да се връщат средства на държавите членки тогава, когато не всички средства са освоени. И В доклада за средносрочния преглед има аналогичен текст и вероятно бихме могли да го заимстваме и за целите на становището, тъй като е, в крайна на краща финансирането е многогодишно, а не, а не по отделни е, бюджетни години. И това има връзка с е, неразплатените разходи. Е, във всеки случай това може да възпрепятства връщането на суми на онези държави членки, които са на вноска. Нали, първо се връщат неосвоени средства, след това се оказва, че нямало пари за разплащане на разходите. Нали, така нареченото освобождаване на ангажименти. Е, трябва да се, да се е, препятства, след като се очаква изоставане на плащанията. И аз бих, бих е, предложил. Е, докладчика още сега, за да не внасяме нарочно изменение, да, да, да ни каже дали би приел да заимства посочените от мен текстове направо. Благодаря. Други? Не виждам. О, извин... извинете, господин Буда, аз уж ви обещах да ви дам думата и как... какво стана? Госпожо председател, аз съм също докладчик в Сянка и бих искал да насоча вашето внимание към опасността, която съществува пред нас и то в сферата на съкръщаване на е, средствата по хокезионния фонд с 23,5% на равнище комисия се беше допусната една логическа грешка. Вчера говорихме за предимствата на кохезионната политика във всички държави членки и в държавите, които наистина живеят от този инструмент. Там има предприятия, които печалят от него и всеки е доволен. Затова наистина е неразбираемо, че средствата по този фонд се съкръщават с 23,5%. Затова искам да насоча и вниманието ви към този факт. Това е едно е, една тенденция от комисията да се съкръщава средства по фондовете, също и по ОСП П, общата сълскостопанска политика. Не можем да говорим за Европа, когато се съкръщават такива суми, защото чрез тези дейности Европа прави своето присъствие видимо, въпреки че и в тези страни се говори за положителен ефект. No, така, благодаря. Не виждам други. Е, е, ще дам думата сега на представителите на Европейската комисия, Генерална дирекция регионално развитие, нали? Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Аз съм Филип Жуей, е, ръководител на звено в Генерална дирекция регионално развитие. Благодаря на докладчиците за техните изказвания. Е, чух е, заявената от вас е, загриженост и аз ще се опитам да изясня въпросът за разчетите, които представяме в бюджета за 2017 година. За кохезионната политика 2017 година е преходна година. Защо е преходна година? Защото се очертава рязко намаляване на плащанията по старите програми е, е, от 2007 до 2013 година, наред с нарастване на освояването по новите програми. Ние общо заето за новия период увеличаваме разчетите с 30-33%. За старата програма 2007-2013 очакваме да се разплатим е, по последните платежни, междинни платежни искания тази година по прогнози на държавите членки, стига междувременно да не се прекъснат някои плащания. И след това до година ще започнем приключването на програмите към 2013 година, като крайният срок, както вероятно знаете, е края на месец март 2017 година. Не очакваме обаче, кой знае колко програми да бъдат приключени още през 2017 година, най-вероятно най вероятно 18 19-та все още ще се работи. Така или иначе сме по-оптимистично настроени по отношение на приключването на програми, отколкото е, през последния период. И сега, що се отнася до новите програми е, от е, рамката 14-20, за които кредитите нарастват с 32-33%, както казах, в частта регио. И се основават на бюджетни разчети, от предходния период. Като разбира се, се очита спецификата на текущия период. И ние сме засекли тези разчети с прогнозите на държавите членки, които те внесоха още през месец януари. И онова, което искаме по проекто бюджета е малко под прогнозираното от държавите членки. Защо? Защото обичайна практика е така. Констатираме, през последните години, че държавите членки завишават разчетите си. Но ние общо взето се съобразяваме с тях. Така че аз мятам, че този бюджет дава възможност да се финансират плащанията по новите програми. Определено темпът на освояване не е по-нисък, отколкото за предходния период и този бюджет според нас е разумен и естествено не би трябвало. Очевидно е, не би трябвало да бъде съкръщаван допълнително. Бих искал също така да се спра на, на два конкретни момента. Първо, докладчикът поиска прогнозите, разчетите на държавите членки. Това вече е направено от комисията през месец февруари на междуинституционалното заседание, посветено на на плащанията, но ние ще ви дадем допълнително тази информация и ще разясним също как е, е, се съгласуват разчетите на държавите членки и предвидените бюджетни кредити. И на второ място, дали през новия програмен период ще има изоставане на плащанията. Напомням ви, че в многогодишната финансова рамка има един сериозен инструмент, който да се занимае с този въпрос, който не присъстваше в предишния период, а именно обща норма на плащанията, което ни дава възможност да прехвърляме средства от една година към друга. Това е сериозен инструмент, благодарение на който бихме могли изгладили, бихме могли да изгладим е, кривата на плащанията, или пре, пренасочвайки ги, разсрочвайки ги по години, е, така че, когато е, възникне платежното искане, да има и съответния бюджетен кредит. Благодаря. Господин Вон, желаете ли да е, обобщите благодаря, благодаря, госпожо председател. Благодаря на, на колегите за изказванията, които бяха разнообразни. Някои неща бяха нови за мен, други бяха особено важни, например за бежанската криза, за младежката безработица, упростяването, националните финансови пакети, невъзстановяването на неосвоените средства на държавите членки. Това също интересно, в отговор на Ламберт бих могъл да, да помисля. Очевидно, главният въпрос е за 23,5% съкръщаване по 1Б за 2017 година с евентуалните последици от това за неразплатените разходи. Ние знаем, че по сега ще решете към края на годината неразплатените разходи следва да възлязат на 2 милиарда, но има основание да се смята, че обемът им ще расте. Така значи, че полезно би било наистина комисията да ни изпрати отново разчетите на държавите членки. Ам, значи, очакваме такава информация, както и разшифровка на предлаганите 20,50% съкръщени. Е, и накрая, доколкото разбирам, колегите не възразяват срещу предложението да внесем изменение, било то аз или, или, или вие, е, е, за е, недопускане на каквито и да било по-нататъчни съкрещения. Ако колегите не възразяват, аз ще работя по съответно, съответно по текста. Благодаря. Благодаря. Закривам дискусията по тази точка от дневния ред и продължаваме нататък. с а, проекто доклад по инициатива, изготвен от господин Чико, Фонд Солидарност на Европейския съюз, оценка. А, решихме да се възползваме от тази възможност да подемем инициативата за такъв доклад, оценка на Европейския фонд за солидарност. Господин Чико разви първоначалните си съображения по този доклад на 24 май. Бюджетната комисия и комисията по економическата политика също работят по свои становища, които ще бъдат приети към края на месец септември. Вероятно те вече са гласувани днес, а ние, тъй като заседаваме през октомври, ще го гласуваме през октомври октомври. Крайен срок за изменение и допълнения е, по обяд на 19 юли, вторник. На. Имате думата, господин Чико, да представите проекта доклада си. Благодаря, господин председател. Госпожо председател. Презентато la relazione appunto сул'узо del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per l'anno 2014. Имаме е, този проект доклад за използването на фонд Солидарност за 2014 година. Беше направено подробно представяне на проекто доклада и по този начин виждаме как е проработил инструмента е, фонд Солидарност. Ние успяхме да е, напишем един доклад по собствена инициатива, както и вие казахте, госпожо председател. Първоначално фонда се отнасяше е, до природни бедствия, а сега се съсредоточаваме повече върху управлението на последиците от тях. Има различни етапи. На първо място На първо място са природните бедствия, които са нещо, което все повече трябва да имаме предвид. Тук е, се, използваше национал... се използваха национални е, средства, както и международна помощ. Но бих искал да се съсредоточа върху етапи 3 и 4, когато жертвите на такива природни бедствия трябва да се справят с щетите, по възможност при разумни средства. И именно това е и фокуса, фокуса на Европейския фонд Солидарност. По отношение на скоростта на намесите и предотвратяването, фонд Солидарност е обвързани с други фондове, като например Кохезионния фонд. Тук трябва да подчертаем ефективното сътрудничество с национални, местни и регионални органи. На първо място по скоростта на предприемането на действия. Често природните бедствия не са нещо предвидимо и е, те опустошават не само огромни територии, но и нанасят сериозни е, щети в живота на хората. Ето защо представляват сериозна задача за работата на местните власти. Имахме 10 седмици за възможност за представяне на предложения по фонда от страна на местните и регионалните власти, но през първата година стана ясно, че този срок е твърде кратък за реакция от тяхна страна. Ето защо през 2014 година фонда бе изменен, новия срок е 14 седмици, но той често също се смята за недостатъчен, защото местните власти често не могат да подготвят досиетата за кандидатура. Често има забавяния. И е важно да им позволим да изготвят по-добри досиета за заявление. Затова подчертавам срока, който се предоставя. След това е, решението се взема на държава членка и комисията взема решение за е, окончателната подкрепа. Това последно решение се взема сравнително бързо, но е много важно да отправим сигнал към жертвите на природни бедствия, че те не са изоставени. Това е особено належащо в е, ситуации на сериозни природни бедствия, най-големите, защото държави, които вече са засегнати от финансовата криза, са в много тежка ситуация. Например, в Сардиния през ноември месец през 2013 година 16 души загубиха живота си от наводненията и много хора пострадаха от тях успяхме да се намесим, за да се смекчи ефекта от тези наводнения, но законодателството трябва да ни помага, за да изпълняваме процедури, които не винаги са адаптирани спрямо конкретната ситуация. Също ще дам за пример Хаватия през 2013 година, когато имаше няколко месечно забавяне след подаването на заявленията за подкрепа. И в този случай е, финансирането достигна до пострадалите от природното бедствие едва година и половина по-късно. Основна цел е да има превенция, но също така и да има допълващи се дейности, защото парите много често пристигат твърде късно, особено що се отнася до мерките за превенция. Възстановяването на пострадалите региони и инфраструктурата е ключов, е от ключово значение. Не бива да забравяме, че този фонд се добълва и с кохезионния фонд. И това е важно. Относно разходите, трябва да се подчертае сътрудничеството между различните нива, на, се взема, на които се взема решения. Смятам, че има какво да се подобри в управлението на фонда по отношение на прозрачността, особено за разходи в резултат от големи природни бедствия и е необходимо повече сътрудничество между вземащите решения. Трябва да има по-пряка връзка между вземащите решения и бенефициерите това е нещо върху което трябва да се съсредоточим също, както и върху различните механизми за сътрудничество между местни и регионални власти в всяка отделна държава членка. Също бих предложил да има по-добра комуникация с широката общественост, защото по този начин бенефициентите и заинтересованите страни могат много по-лесно да проследяват процедурите за разглеждане на техните заявления за подкрепа. Следователно, трябва да се подобри потока от информация в работния процес. И в заключение, работата, която колегите ми до тук са свършили, беше изключително полезна. Тя беше на много високо ниво като качество. И в измененията можем да засегнем и някои други въпроси. Аз специално съм силно заинтересован от забъ... ускоряването на процедурите по една много проста причина, тъй като ако има природно бедствие, което е, ощетява хората в личен план, в професионален план или унищожава инфраструктурата. И ако те получават средствата за, за обещетение една година по-късно, много често тогава вредите са необратими особено ако се забави економическата дейност. За това ще направи конкретни изменения по този въпрос. Продължаваме с докладчиците в сянка. Госпожа Крел има думата. Заповядайте. За съжаление, докладчикът в сянка не може да присъства тук. За... Помолиме да изложа неговите коментари. Минавам на английски язик. Uh, доклад... Искам да благодаря на докладчика за работата по този доклад. От създаването в края на юли миналата година 3,8 милиона евро са предоставени чрез Фонда за солидарност възоснова на 69 искания от 24 държави членки и трети страни. След редица предложения от страна на комисията има променени правила през 2014 година. Пред, предвиждат се авансови плащания и също така страните бенефициери имат повече време за заявленията. Също така бяха уточнени критериите за допустимост и бе дадена повече информация и акцент бе сложен върху превенцията на природни бедствия. При все това процеса за изплащане на заделените собствените следства е бавен. Дори след реформата отнема средно 8-10 седмици, а на практика обикновено отнема между 6 и 8 месеца, за да стане това. Трябва да се вземе възможно, предвид възможността за увеличаване на средствата, за да се обхване по-широк дял от а, разходите за, щат, за щетите, които в момента възлизат на между 3 и 5%. Също трябва да се съсредоточим върху по-голямата прозрачност при разходването на средствата в рамките на зададените срокове. Съгласен съм с докладчика, че прага за всяко природно бедствие трябва да е 1% от БВП, праг, бюджета трябва да е за това. Също така трябва да обърнем повече внимание на успешните и неуспешните примери от практиката и да се оцени ситуацията от началото на създаването на фонда, за да се предвидят съответни по-ефикасни мерки за бъдещето на фонда тъй като в момента разглеждаме основно случаите след 2014 година. И на последно място, по отношение на кризата с миграцията, смятам, че трябва да има отделна оценка, защото има отделни фондове за това, как... а фонда за солидарност е предназначен към природните бедствия. Ще направя редица изменения и очаквам бъдещата работа по това досие. Благодаря ви. Äh, äh, äh, да, а, това беше всъщност и последното ми действие в тази комисия преди лятната почивка. Пожелавам на всички приятна почивка. Действително, аз наистина в края на август ще отида наистина в Португалия, така че ще подкрепя господин Руас you, thank you for... Председателката, благодаря много за пожеланията. Продължаваме. Не виждам господин Парего. Той не е в залата. Господин Ван Милтенбърг. Вие сте докладчик сянка, имате думата. Eh, благодаря. Искам да благодаря на докладчика за изключително полезния доклад. Съгласни сме е, с последната реформа на фонда Солидарност. Тя определено върви в правилна посока. Сега, две години след 2014 година, са се променили нещата, но може би не е сега правилният момент да се променя фонда отново. Има три неща от доклада, върху които искам да се съсредоточа. Бързината на реакцията, значението на превенцията и намаляването на прага за подкрепа. На първо по бързината на, за реакция трябва да се реагира по-бързо, възможно най-бързо трябва да става това както по отношение на плащанията трябва да действаме възможно най-бързо за максимално въздействие. Не може да се водят огромни преговори между парламента и съвета, защото това само ще забави нещата и по този начин няма да имаме търсеното въздействие по възстановяването на засегнатия регион и живота на пострадалите. Също не бива да забравяме факта, че за бъдеще ще има все повече природни бедствия, те ще са по-изострени и в по-голям брой. Затова ни е много важна целенасочена политика за превенция. Тя трябва да включва иновативни проекти, които ще намалят въздействието от бъдещите природни бедствия. Не само по отношение на загиналите, но и по отношение разработване на устойчиви местни политики в тази област. На трето място, от точка 14 от доклада, казва, че когато има регионални природни бедствия, то тогава 1% от БВП на държавата членка се предвижда. Тук не съм напълно съгласен. Ако разгледаме с това какво се предвижда от 2000, е, какво се случва от 2014 година насам, не съм сигурен дали резултата е достатъчно добър. А, госпожа Кел засегна въпроса за връзката между економическата криза и природните бедствия. Каква ще, какво ще е въздействието на природните бедствия? Това не е винаги е ясно, когато става въпрос за солидарност и природни бедствия. Има редица фактори тук. Как ще се измерва въздействието на бъдещите бедствия върху капацитета за реакция на конкретния регион, например? Мисля, че това може да доведе до повече бюрокрация, бюрокрация и а, е, не винаги е ясна админи... връзката с административния капацитет на съответната област и понякога е, прага от 1% не винаги е изпълним. Госпожо председател, трябва да разгледаме резултатите от предходната реформа, да видим колко са били успешни те. Може би е добре да си дадем още две години за тази работа и да отразим това в бъдещите ни доклади, за да се очертаят ефектите. Много е важно да подпомагаме регионите възможно най-бързо. И също така е важно регионите да инвестират в устойчиво, защото е по-добре да имаме превенция. Председателката, благодаря. Следващия докладчик сам е госпожа Валина. Имате думата. Госпожо Валина, тук ли сте? Не. А, заповядайте, имате думата. Те ни Да, да, съжалявам. Първо искам да благодаря на докладчика за извършената от него работа. Смятам, че Фонда за солидарност е изключително важен документ за повечето европейски граждани все по-вероятно през следващите години този фонд ще играе ключова роля при е, намаляване на последиците от климатичните промени и превенция на други природни бедствия. Преди да се спра по-подробно на това, искам да посоча, че е, годишния доклад на комисията от 2014 година носи е, погрешна сигнатура, обръща внимание на секретарията за това. Докладът на Комитета на регионите е от 2013, е, е, а не е 2015 година, това също към секретарията. Ние ще внесем изменения за да изясним нашето становище, защото смятаме, че целите на Фонда за солидарност трябва да бъдат малко разширени промени, така че да включват и други видове е, бедствия, например хуманитарни катастрофи, хуманитарни бедствия така че този фонд наистина да заслужи името си и да може чрез него да се финансират е, повече случаи на хуманитарна помощ. Ние ще внесем съответно изменение. Искаме системата на праговите стойности и е, критериите за е, подаване на молби за средства от този фонд да се променят вместо е, пропорционални прагове, както сега ние предлагаме прогресивна система, където хора с по-висок брутен национален доход да имат по-високи прагови стойности. Тоест, принципа на прогресивност, който е възприят в повечето данъчни системи на държавите членки по средствата 15 милиарда от създаването на 2002 година. Тази сума не се е променила. Поради климатичните промени обаче има все повече природни действия и е, мисля, че това трябва да намери отражение. По тази причина смятаме и за правилно средствата да бъдат увеличени в този фонд след това по географското разграничаване на засегнатите райони и накрая още нещо. Ние смятаме, че равенството и политиката за жените трябва да бъдат включени в съответни предложения, защото всъщност жените е, страдат особено много от природни бедствия и това трябва да намери отражение. Така е посочено и в докладите на международните организации в тази сфера, например ООН. Освен това, знаете, че съществува международна стратегия на ООН за превенция на природни бедствия, където се посочва, че а, е, равенството между половете трябва да намира отражение в различните програми и структури за намаляване на риска, също така за оценката на риска и политиката на информиране. Тук също се е, посочва този аспект. Имам предвид доклада на Световната банка. В този доклад се посочва, че е, жените са изложени на по-голяма опасност от е, смърт в такива катастрофи и е, за това трябва да се наблегне на превенцията. Смятам, че е правилният момент да се е, внесат е, други аспекти във фонда. Благодаря. Аз мисля, че е, сближаването между държавите членки по този начин ще бъде насърчено. Също пожелавам на всички приятна лятна почивка. Благодаря. Следващия докладчик всяка е господин Лопе. Коти колега Ичико, благодаря. Благодаря на колегата Чико за много добрия проект доклад. Фонд Солидарност има една благородна цел, а именно да предостави бързо помощ на държави и региони, които са пострадали от природни бедствия. Доклада има много, добри, много положителни страни, но има и няколко недостатъка. Затова имам коментари. Странно е, че обсъждаме е, доклада след е, е, реформата от 2014 по средата на 2016 година. Също така смятам, че заявленията са сравнително малко на брой. Може би е добре докладчика да подчертае този факт. И въпрос към комисията. Какви са причините за забавените плащания? Защото не се посочват в проекто доклада на комис... в доклада на комисията не се посочват конкретните причини. В доклада за 2014 година става ясно, че в някои случаи, като например за Словения, Бързите плащания са изплатени повече от година след подаването е, на заявление за подкрепа. Така че как бихме могли да наречем това бърза реакция? Друг въпрос. Как може комисията да обясни този доклад при положение, че е отнем, отнело повече от година да реагира? Смятам, че вследствие от този доклад трябва да призовем комисията да ни предостави обяснения за забавенията и също така да обясни мерките, които използва с цел да се намали времето за реакция. Друг проблем е, че редица държави имат недопустими разходи от порядъка на 10%. Как си обясняваме тази цифра? Много сложни са процедурите или не са правилно приложени или има някаква друга причина за това? когато се е, предоставя европейска помощ, трябва да се уверим, че тези, които разпределят е, помощта са сигурни в правилното вземане на решението преди тази помощ да бъде предоставена. Също така в доклада липсва достатъчно подчертаване на устойчивостта. Мисля, че трябва да сложим повече акцент върху превенцията и върху адаптирането към изменението на климата. Необходими са ни превентивни мерки, които да бъдат наш приоритет. Бих искала да поздравя господин Чико за това, че е случил разпоредби включ... Е, по отношение на използването на различни фондове, като например структурните фондове защото е, допълняемостта на финансовите инструменти е много важна. Тя спомага за по-ефикасното им използване и по този начин можем да реагираме по-добре на нуждите. Председателката, продължаваме с колегите, които желаят да вземат думата. Господин Полче, имате думата. Děkuji za udělení slova. Já bych nejprve osobní poznámku učinil k právě Fondu Solidarity z hlediska působnosti. Благодаря. Аз също искам да посоча нещо във връзка с Фонда за солидарност. През 2002 година в Чехия имаше силни наводнения. Тогава бях заместник мед и е, председателят на комисията заедно с нас, е, с нашия министр-председател, посети голяма част от наводнените области в Чехия. Това беше знак на солидарност и тогава ние получихме финансови средства от Фонда за солидарност за подкрепа и за това аз съм много благодарен. Това беше още преди присъединяването ми към Европейския съюз, въпреки това средствата ни бяха изплатени. Важно е да се оказва бързо помощ, това беше подчертано от докладчика и му благодаря за това, защото в случай на природно бедствие трябва бързо да се окаже помощ, за да не се оказва след това двойна помощ. Това е разпространен израз при нас в Чехия. Иначе мога да кажа, че съм съгласен с становищата на докладчика в този доклад, защото когато а, процесът на оказване на помощ е много труден и много бавен, това в крайна сметка не помага. Естествено, аз знам, че съществуват много а, формалности във връзка с бюджетните средства, всичко подлежи на контрол, обаче в такива случаи би могло да се предвиди всичко да минава през един орган, защото когато действат различни органи, това може да се забави във времето. Естествено, е, през 2014 година при реформата на Фонда за солидарност бяха внесени изменения и мисля, че не е необходимо две години по-късно да се предлагат нови правила. Въпреки това обаче трябва е, да видим как като Европейски парламент можем да се погрижим за напредък, защото е, чрез е, помощите от Фонда за солидарност за граждани в е, трудни ситуации може наистина да се постигне много голям ефект. И когато при природни бедствия се стигне до наранявани или смъртни случаи, тогава трябва да се добави още нещо, а именно джендър мейнстриминг. Е, госпожа Томашич. Благодаря, госпожо председател. Европейския фонд за солидарност е един ефективен инструмент създаден през 2002 година, за да изрази солидарността на Европейския съюз с, с региони, пострадали от природни бедствия в Европа, най-вече след наводнения по това време. Ясно е, че този фонд ще има много важна роля в бъдещето за, за природните бедствия. Също така той и е и един от основните ни символи за солидарност, нещо за което винаги се застъпваме. Ето защо смятам, че трябва да се ускорят интервенции институциите, за да може да се изплаща помощта веднага след като се е случило природното бедствие, когато те, тя е най-необходима. Колегата Чико спомена 2013 година и наводненията в Харватия. имаше сериозен проблем с, с настаняването, с местата за жилищно настаняване на хората. Много бързо бяха, беше намерено достатъчно количество храна и облекло, но а, жилищата на хората бяха пострадали. Сега обаче също инфраструктурата липсва, фабрики и така нататък бяха разрушени. Сега две години по-късно къщите им са възстановени, но те нямат къде да ходят на работа, За това се налага да емигрират в Германия, Австралия и така нататък. Благодаря. Благодаря, господин Вонскур, имате думата. Благодаря, le, le rapporteur pour euh, Бих искал да благодаря на докладчика за много добрите идеи, залегнали в този доклад. Също бих искал да подчертая значението на фонда Солидарност. Аз съм от Антилите е, знам, че някои от колегите ми са били в Мартиника наскоро, през последните месеца, но трябва да кажа, че за последните 10 години имаше три циклона с е, скорост на ветровете до, 3, до 150 км в час. В час е, имаше суша и други природни бедствия. Ето за това казвам, че този фонд Солидарност е изключително важен за нас. Много се радвам, че докладчика е подчертал значението на превенцията нещо, което понякога забравяме. Освен това, трябва този фонд да бъде мобилизиран много по-бързо. Добре е да казваме това. Но когато е, имаме фонда, чудесно, но когато се налага да се чака месеци наред след природното бедствие, това е сериозен проблем за е, пострадалото население, което е изправено пред редица проблеми. Ще внеса някои изменения, с които се надявам да обогатя текста, който според мен е изключително добър и информативен. Благодаря. Благодаря. Има ли други желащи да взема думата? Господин Ван Листерой. Dank u wel. Ik wil de, de, de collega ook voor zijn, eh, zijn inzet. In de... Аз също благодаря най-сърдечно на колегите за а, техните оценки и за извършената от тях работа. Имам два коментара в тази връзка. Първо, гражданите очакват бърза реакция и бързо оказване на помощ. Естествено, всичко това а, зависи от а, обхвата на катастрофата и от а, това, доколко са нанесени щети на брутния вътрешен продукт. Както вече беше посочено, ще има все повече природни бедствия и приносът на Европейския съюз трябва да следва това развитие. Ако сумите не бъдат увеличени значително, в крайна сметка ще се стигне до по-малко солидарност. В южната част на Нидерландия имаше скоро градушка и отделните зърна градушка бяха наистина много големи бяха нанесени доста щети. И сега си задаваме въпроса дали е, трябва да се прибегне до е, фонда за солидарност. Съществуват прагове и тук вече ще трябва да си помислим за диференциране в е, Кохезионния фонд. Това също се прави и в фонда ЕФСИ. Там се извършва диференциация за да се е, реши какво може да направи Европейския съюз. В Нидерландия гражданите очакват възможно бърза и конкретна помощ от Европейския съюз. Наистина на нас са ни необходими правилни отправни точки, по-точна диференциация, за да се знае кога точно и доколко фондът може да се намеси. Тук могат да бъдат използвани различни формули за по-точна диференциация. Благодаря, не виждам други желащи да вземат думата. Тогава ще дам думата на представителите на Европейската комисия, господин Вахтер от Генерална дирекция Реджо. Дали произнесох правилно името ви? Да, благодаря. Казвам се Йоханес Вахтер и съм представител на Генерална дирекция регионално развитие. Отговарям за фонд Солидарност. Трябва да кажа, че Европейската комисия приветства този доклад и само мога да повторя казаното от мен и на предходното заседание, а именно комисията благодари на Европейския парламент и по-конкретно на Комисията по регионално развитие и бюджет за подкрепата за фонд Солидарност. Със сигурност във фонда оставят някои е, трески за дялкане. той може би не отговаря на всички очаквания, които хората тук в парламента и в зоните засегнати от природни бедствия имат. Но все пак той остава много важен инструмент за подкрепа на хората и на държавите членки при тежки природни бедствия. Резултатите са впечатляващи. Според последни цифри сме предоставили подкрепа по фонда за 24 държави, основно държави членки, някои кандидати. 71 бедствия са били, са били предмет и 3,8 е, милиарда евро са предоставени по фонда. Споменахте неговия преглед през 2014 година. Той е значително подобрение, което разглежда редица от въпросите, които и днес засегнахте въпроси, които присъстват и в доклада на Европейската сметната палата. Например, ако разгледаме казус с земетресението, случая с земетресението в Абруцо през 2008 година. И така, през 2014 година фонда бе реформиран – и мисля, че е удачно да го оценяваме в настоящия му вид с новите разпоредби в него. За щастие, от 2014 година има само няколко казуса. Както знаем, не можем да предвиждаме кога ще има природни бедствия. В някои години има много, в други малко. Та от 2014 година са били малко на брой. Така че, може би е малко рано да се прави окончателна оценка за това дали новите разпоредби отговарят на очакванията които бяха причина за тяхното създаване. Но комисията има ясни сведения и доказателства, че фонд Солидарност е станал по-ясен, по-опростен и отговорността в него е по-голяма. От миналата година насам сме направили няколко авансови плащания, тъй като разпоредбата за авансовите плащания влезе в сила едва с бюджета за 2015 година. И тези авансови плащания бяха много полезни за страните бенефициенти. На следващо място много бяха критикувани критериите за регионалните бедствия това е най-големия брой заявления за подкрепа по фонда. Тези критерии бяха направени много по-ясни и се радвам да кажа, че от уточняването им насам нито едно заявление за подкрепа за регионално бедствие не е отхвърлено. За, в предходния период две трети от заявленията за подкрепа по фонда за регионално бедствие бяха отхвърлени и това разбира се създаваше не само допълнителна административна работа, но и фрустрация на тези, които очакваха помощ по фонда. Сега с новите разпоредби комисията може да следи по-близко изпълнението на фонда в сравнение с преди. Също така тя прави оценка дали се спазват европейските правила за изпълнението. И тази оценка се прави по-бързо. Няколко, многократно са ни е, критикували, че комисията твърде бавно прави оценка на изпълнението на правилата. Разбира се, приоритет са новите заявления за подкрепа за природни бедствия. Необходимо е бързо изпълнение за по-голяма яснота, прозрачност и така нататък. И сега разполагаме с повече време в сравнение с миналото за тази дейност. Не бива да забравяме каква беше логиката за създаване на фонда през 2002 година. И основната логика бе запазена и по време на прегледа през 2014 година и тя беше да се подкрепят държавите членки, които са били засегнати от сериозни природни бедствия. И сме предоставили подкрепа на редица държави членки и някои кандидати за членство да се справят с последиците от такива бедствия. За жалост, с ресурсите, с които разполагаме, не можем да е, предоставим помощ в абсолютно всички случаи, в които бихме искали да го направим, но това е положението, има ограничения И позволете да припомня, че съгласно настоящата многогодишна финансова рамка, годишният бюджет за фонда бе намален от милиард евро за година към до 500 милиона евро за година по настоящата финансова рамка. Идеята на фонда е да изразява солидарност, финансова солидарност за държавите членки, които трябва да се справят с финансовите последици от едно природно бедствие. Фонда е разработен така, че той не е инструмент за спешна помощ. Съществуват други инструменти, които комисията използва, например инструменти, използвани от Генерална дирекция ЕКО, и те позволяват да се окаже бърза помощ при природно бедствие, понякога в рамките на няколко дни. Става въпрос за бърза помощ, на стоки от първо необходимо, самолети и така нататък. Но фонд Солидарност е, е проектиран така, че не може да се оказва такава спешна подкрепа. Разбира се, забавения съществуват, някои от те са необходими, но не бива да забравяме, че комисията не може по собствена инициатива да мобилизира фонда. Трябва да се изчака заявление за подкрепа. Срока за такова е 12 седмици, така че Необходими са ни 3 месеца след природното бедствие, преди да предприемем действия. Често след като получим заявлението, да трябва да се преведе. Много често не винаги заявленията се подават на английски и френски, на естонски, на гръцки, на други езици, така че е необходимо време за писмения превод. След това трябва да се направи надлежна оценка на заявлението, защото това са пари на дънокоплаци. Както знаете, с фонд Солидарност се финансира с ресурси извън обикновения бюджет, така че е необходимо съгласието на Европейския парламент и на съвета да се получат съответните бюджетни кредити след процедура за изменяне на бюджета, която отнема няколко месеца. Има период за наблюдение на дейността на националния парламент, която отнема няколко седмици и така се получава това забавене от няколко месеца. Неприятна е тази ситуация, но е такава и това са причините, поради които отнема много време. По въпроса за допълняемостта с други инструменти, няколко оратори го засегнаха. Комисията подчертава значението на допълняемостта, особено с особено допълняемостта с програми по структурните фондове които допълват ползите от фонд Солидарност. Фонд Солидарност с само 500 милиона годишно не може да постигне всичко, което се цели в областта на превенцията, например. И съгласно настоящия регламент не може да имаме действия по, с фонда в ситуации, които не са природно бедствие, например економическа криза, беженска криза, хуманитарна катастрофа и така нататък. Тези въпроси ги обсъждахме на преразглеждането на фонда, но те не попадат в неговия обхват както е регламента за него и разбира се комисията трябва да спазва този регламент. И още веднъж ще кажа това, с което започнах. Благодаря ви много за този доклад. Приветстваме го. Комисията ще се постарае за да подобри административната ефективното обработване на заявленията да стават по-бързо и по-прозрачно. Благодаря. Thank you. Thank you for this detailed explanation. Благодаря ви. Е, благодаря ви за е, подробните разяснения. Господин Чико, докладчик, желаете ли да обобщите? Е, благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които допринесоха за е, работата по този доклад е, и то значимо. Благодаря на комисията, която проявява готовност да прецизира, да усъвършенства някои от процедурите за постигане на взаимовръзка, на синергия, на, на по-голяма степен на прозрачност особено. 19 юли е срокът, нали, крайният срок за изменения и допълнения, да се надяваме е, срокът ще бъде спазен и желая на всички ви е, приятна почивка. Да, благодаря ви. Дайте ми сега още няколко минути е, да, да, да приключим а, а, дневния ред за днес. А, одобрение на решенията взети от координаторите. Координаторите заседаваха вчера след обед. Решенията им бяха разпространени до всички вчера вечер. Колегите приемат ли решенията на координаторите, както изглеждат? Да. Така, протокола от заседанието на координаторите е одобрен. Точка разни? Нещо друго? Няма. Да, не, господин Ван Рой, не, не, не искате, верно. Господи, готови сме за почивка. Добре, напомням ви, следващото заседание е целодневно и е насрочено за 8 септември, четвъртък, 9 часа сутринта. Позволявам си да благодаря, казва председателката на преводачите и желая на всички ви слънчева, мирна лятна вакансия, пълна с прекрасни преживявания, вдъхновяваща ви за тежката работа, която ни предстои през есента. Закривам заседанието.